заседанието вчера. Преминаваме към темата Иран, случая Ширин Ебади. Господин Мацаки. Господин председател, господин комисар, закриването на правозащитната организация на госпожа Ширин Ебади е само един от многото примери на практиката, упражнявана от теократичните лидери на Иран. Режимът в Иран не обръща никакво внимание на подобни резолюции. Той просто ще хвърли в кошчето за буклук и тази резолюция, както направи с всички предишни резолюции на този парламент. Нашите резолюции се възприемат само като думи, а не дела. И а, се счита, че те не се струват хартията, върху която са написани. Ако искаме действително да доведем до промени в Иран, трябва да придружим думите с дела. Трябва да свалим от списъка на терористичните организации народни муджахедини. И да се вземат съответни мерки по отношение на другите ни взаимовръзки с Иран. За да накараме Иран да помисли много добре дали да продължава с преследването на правозащитници. Трябва да приемем и втора резолюция, приканвайки държави членки на Европейския съюз като Обединеното кралство и е Франция и страни кандидатки като Турция да спрат с своята лицемерна политика по отношение на Иран. Благодаря, госпожа Стиле, за две минути. Благодаря, господин председател. Случая с госпожа Ширин Ебади, която е първата мусулманка, получила а, наградата за мир, Нобеловата награда за мир, води а, битка за защита на правата на малцинствата, както а, и религиозни а, вероисповедания, като бахайската вяра, например. Тя създаде Центъра за човешки права в Техеран, за да осигури представене на политическите затворници и да помага на техните семейства. Но от самото начало властите се опитаха да затворят центъра. Членовете на този център бяха подложени на преследване, на сплашване, включително и ръководителката на този център, госпожа Ебади. Също беше осветено честването на 60-та годишнина от общата, Всеобща декларация за правата на човека. Трябва да се окаже натиск върху а, върховния представител, върху чешкото председателство, а, за да настоява пред иранските власти за ново отваряне на центъра, който е а, символ на а, смелостта на подобни защитници на човешките права, като Шерин Абади, които показват какво се случва в Иран. Също те се стремят да помагат и на хора, които са носители на вируса на хив спин. За това този парламент трябва да направи всичко възможно да помогне на Ширин Абади, тъй като нейната борба е и наша. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Госпожа Ламберт за две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че за нас е важно да подкрепяме правозащитниците, независимо дали правителствата им ще се вслушат в нас или не, тъй като а, ние им даваме а, сила на правозащитниците, знаеки, че а, сме наясно с заплахите, под които се намират. А, случай с Ширин Ебади а, е сериозен случай, тъй като а, нападение срещу такъв виден правозащитник а, показва а, колко а, са застрашени човешките а, права в а, Иран. Ширин Абади е подложена многократно на заплахи, и то смъртни заплахи. Тя подкрепя бахайската вяра в Иран, която е също подложена на преследвания. Има и допълнителни арестувани е, лица през последните 24 часа, принадлежащи на бахайската вяра. Ние трябва да осъзнаем, че има една промяна в е, признаването на човешките права от правителствата в света и това оказва влияние върху страни, с които Европейския съюз има отношения, които считат, е, че сега не трябва да, да обръща чак толкова внимание на човешките права, защото могат да търгуват с страни, които не се вълнуват от тези въпроси. Затова е важно ние да дадем ясно да се разбере, че държим на тези стандари и че няма да продължим да търгуваме с страни, които имат отвратителна репутация по отношение спазването на човешките права, да помогнем и на тези, които се борят за човешките права в тези страни, на демократиите, които се борят срещу недемократичните сили. Благодаря. Господин Келам, вие също имате като автор две минути. Благодаря, господин председател. Положението на гражданите, които са подложени на преследвания от режима в Техеран, се намират в сериозно положение. За това аз бих настоял Европейската комисия да продължи да следва, следи как се развиват човешките права в тези а, страни. Днес а, ние протестираме срещу а, действията, предприятия срещу Ширин Ебади и нейният център за човешки права. Често се пита Какви са резултатите от тези протести? И това са въпроси, които трябва да отправим както към съвета, така и към Европейската комисия. Иранският, иранският режим е една от най-големите заплахи на световния мир и правовата държава. В бъдеще Техеран вероятно ще разполага и с ядрено оръжие и с ракети за а, изстрелването а, на ядрени ракети подкрепя Хизбола и Хамас. също Същевременно Европейския съюз все още се надява да убеди този диктаторски режим да направи компромиси и до неодавна подкрепя терористичния режим в а, а, Иран, като държи в списъка на терористичните организации основната опозиционна сила в Иран. трябва да обръщаме приоритетно внимание на човешките права в Иран в отношенията си с тази държава. Благодаря, господин Майер. Като автор разполагате с две минути. Благодаря, господин председател. Господин Мацакис е напълно прав. Преследването на Ширин Ебади не е изолиран единичен случай. Дълго време тя се ползваше с а, привилегировано положение и а, Центъра а, за защита на правата на човека можеше да работи при нормални условия. Повечето жертви обаче на режима е, са привършеници е, на организации за защита на човешките права, те са членове на религиозни младсинства, те са хомосексуалисти и е, е, именно по тази причина биват преследвани, затваряни и много често е, трябва да платят с живота си за е, другите си, различните си убеждения и различния си начин на живот. Шокиращи са условията в Иран, които би трябвало да бъдат поставени в центъра на международната общност, така че да се намали е, силата и насилието, които се упражнява от е, страна на е, военните власти в Иран, така че хората да могат да живеят нормално, да се намали и ядрената мощ на тази страна. Особено болезнен е дефицитът на зачитане на правата на човека – най-важната опозиционна група в чужбина е поставена в списъка на терористите и по този начин е, се цели упражняване на натиск, но е, за разлика от другите жертви на иранския режим, е, фрау Ширин Ебади е известна. До този момент тя се ползваше с статута на лауреат на Нобелова награда за мир и нейната сигурност се смяташе за гарантирана, но сега вече имаме достатъчно основания да се съмняваме в това. Господин Поселт, Моят офис в Мюнхен се намира в е, на, е, райони, на улица, в която работят много е, арменци, християни от Иран. Това са не само християни и арменци, но и патриоти е, персийци. И също времено е, на тази улица, в този район, човек може непосредствено да усети религиозната толерантност. А фактът, е, че в Иран режима на мулите налага нерелиги... религиозна нетолерантност и желае да се освободи по най-жесток начин и без да зачита правата на човека, с всички от тези, които според него са различни и не принадлежат към неговата религиозна общност, е, показва, че това е режим, който не бива да се подкрепя, трябва да се протестира срещу него, той трябва да бъде заклемен. Ширин Ебади се бореше за свободата и за правата на човека на всички членове на религиозните общности начинът по който тя бива преследвана, по който бива потискана, по който и се пречи да работи, показва, че в никакъв случай не бива да търпим режима и неговите действия. Чешкото председателство би трябвало да действа в тази посека. Благодаря ви, господин Пилния. Господин председател, господин комисар, най-напред искам да обърна вниманието ви на факта, че нямаме представител на чешкото председателство на този дебат. Това е наистина достойно за съжаление. Няма представител на Чешката република, която е носител на една дългогодишна традиция на борба за свобода и демокрация в Европа. Наистина много съжалявам, че тук не присъства никой от председателството. Спомням си, че Например, по време на германското председателство такива неща бяха немислими. Днес е, обсъждаме състоянието на правата на човека в Иран, една изключително важна страна от Близкия изток, една от е, страните, които най-вероятно те първа ще играят голяма роля от значение за бъдещето на региона. И толкова по-важно е иранските власти да зачитат международно приятите стандарти, в това число за правата на човека, стандартите на хуманитарното право. Днес тук отстояваме правата на Ширин Ебади, носител на Нобелова награда за мир. Знаем, а го знае и общественото мнение, че преследването на госпожа Ебади е напълно неоснователно. Бих искал да обърна внимание и на факта, че е, е, наскоро са задържани множество студенти от университета Ширас по настоящем е, съвсем скоро, тези дни на 12 януари бяха арестувани още шестима. Така че трябва да издигнем глас в защита и на иранските студенти. Или пък на медиците, които правят тестове за ХИВ, СПИН. Наистина крайно време е да обърнем сериозно внимание на положението за правата на човека в този регион. Благодаря, господин Пиньор. Господин Рутович има думата за една минута, представител на Европа на нациите. Господин председател, Иран е страна на фундаменталисти и И а, никоя демократична институция не би могла да, да просъществува в тази религиозна фундаменталистка среда. Политиците от Иран на думи изразяват привързаност към международните стандарти, но на практика се получава точно обратното и такъв е случаят на госпожа Ширин Ебади, носител на Нобелова награда за мир. Тя е обект на преследване, тъй като иранското е, правителство се опасява от отслабените си е, позиции, е, бои се от привържениците на демокрацията. Ето защо ние подкрепяме резолюцията, макар и да мисля, че тя би трябвало да бъде по-радикална. Благодаря, преминаваме към спонтанните изказвания. Е, трима души ще пожелали да се изкажат. Имаме време за двама, но ако бъдете кратки, е, ще мога да дам думата и на третия, господин Мазари. Благодаря, господин председател. Тук е, се занимаваме вероятно с най-зле осветления случай на нарушаване на правата на човека няма признаци и за подобрение е, на положението. Е, към случая на е, госпожа Ебади трябва да добавим и случая на шестимата арестувани студенти. Струва ни се, че резолюцията, предложена от ЕНП, удовлетворява е, нашето желание да изпълним дълга си, да се борим за правата на човек не мога да не подкрепям каузата на всеки, който се бори за правата на човека и съм убеден, че позицията, която възприемаме, ще бъде от полза. Е, и още повече в, хода на, в контекста на отношенията между ЕС и Иран. Благодаря, господин председател. Бих искал не само да изразя подкрепата си за резолюцията, а и особено е, да подкрепя казаното до сега от приятелите на Свободен Иран, в това число господин Мацакис, които подчертаха, че най-големият проблем е, е политиката на примирение, на на помирение с Иран, политика за която петролните доставки от Иран са по-важни от всичко останало. И това е скандал от, от самото начало. Нашата реакция е, до сега е била такава, да насърчаваме онези, които преследват е, защитниците на правата на човека и а, е, аз а, призовавам съвета да направи повече по въпрос. Следващият оратор, господин председател, господин Бежежински смята, че една от най-големите световни заплахи на днешния ден е нестабилността, като посочва Египет във връзка с Пакистан. Господин Чежински смята, че по тази ос основният проблемен пункт е Иран. И ако не решим проблема за Иран, без да демократизираме страната, не бихме могли да се справим с посочената световна заплаха. Според мен обаче отвън демокрация не може да се наложи в Иран. Процесът трябва да започне отвътре, е, начало с хора като госпожа Ебади. Твърде често тези хора се нуждаят от нашата подкрепа. Ето защо е толкова важно да е, подкрепим всички демократични сили в Иран. Благодаря. Благодаря четвърти колега пожела да вземе думата. Малко нарушаваме правилата, но имаме време. Господин Завески има думата. Благодаря, господин председател. Иронично е, че както в случая с Хамас, в Иран имаме избрано правителство и проблемът се състои в това, че не можем да направим кой знае колко. Можем да призоваваме, да заклеймяваме практиката на иранското правителство в областта на правата на човека, но, но не много повече от това. Надявам се Словото да се превърне в наше оръжие и чрез него да окажем ефикасна подкрепа на борците за свобода в Иран. Благодаря. О, не сме приключили. Комисията, разбира се, трябва да има последната дума, господин Шпидла. Господин председател, уважаеми госпожи, господа, Европейската комисия преследва много внимателно случая Ширине Бади. Ние осъждаме заплахите в и е, вечния страх, в който живеят госпожа Ширин Ебади и нейните колеги, след претърсването на бюрото на Центъра за защита на правата на човека в Техеран през декември. Прекратяването на Обединението за защита на правата на човека също е част от преследванията и заплахите. Госпожа Ебади бе председател на това сдружение. Френското председателство на 21 и на 28 декември миналата година излезе с декларации срещу репресиите на режима в Техеран. Ние е, настояваме за зачитане на правата на човека и най-вече на правото на сдружаване на провеждане на мирни събрания и демонстрации, като се е, зачитат е, е, разпоредбите на Международния пакт за гражданските и политическите права. Един пакт, който е подписан и ратифициран от Иран. От е, много години е, Европейският съюз чрез неговите органи пледира за спазването на Международния пакт за граждански и политически права. Иранските органи се призовават да предоставят е, пространство за действие на госпожа Ебади и на другите е, представители на организации за защита на правата на човека, да не се пречи на тяхната законна дейност. Както знаете, ядрената енергия, правата на човека, това са въпросите, които до голяма степен възпрепятстват нашите действия в Иран. Комисията през 2009 година възнамерява да продължи общите усилия в борбата срещу наркотрафика за защита на правата на човека, като в това число подпомага и провеждането на проекти за електронно правителство, за защита на правата на децата, заедно с УНИЦЕФ и други. Също време ние смятаме да възприемем и един много по-активен подход по, в рамките на Erasmus Mundus и на други културни програми, образователни програми за защита на иранския език и на иранската култура. Ясно е, че докато в Иран няма съществено подобряване на ситуацията по отношение на правата на човека, няма да има и нормализиране на отношенията. Благодаря ви, господин комисар. След приключване на разискванията ще гласуваме по този текст. А сега преминаваме към следващата тема положението в Гвинея. Господин Мацаки си. Господин председател, господин комисар, Гвинея има доста бурна история и има европейска